Excuse me, it didn't work. Не работи уредбата ли? Колко от вас имат проблем? Колко не са успели да гласуват? Ще повторим процедурата. Местата ли се сменяте? Добре. Повтаряме процедурата. Първо изменение. Точка 9а от преамбюла. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Господин Мишел? Проблеми ли има? Ако обичате, займете друго място. Два за, 48 против, отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? 49 за, 2 против. Приема се. Госпожа Фажан. Благодаря, искам да възползвам тази възможност да благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички колеги за страхотната подкрепа. Накратко искам да кажа, че днес ще изпратим положително и силно послание към гражданите на Босна, Херцеговина и Албания. Сме готови да премахнем визовия режим. Очаквам, че след окончателно да гласуване на пленарно идния месец, държавите членки ще тръгнат по същия път и ще ни подкрепят, за да можем да финализираме процеса колкото се може по-скоро. Благодаря, госпожо Фажон. Поздравления. И също и за съдокладчика госпожа Граца Вилд. Гласуваме единна процедура за кандидатстване за разрешително за пребиваване и работа. Преди гласуването, госпожа Матия, искате ли думата? Would you like to? Is she, oui. Merci, she here? Le... She present? Oui, je suis là. Да, тук съм, господин председателю. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Имаме две устни изменения, но мисля, че сте ги получили по член трети. Няма да говоря за тях. Искам само да кажа, че много се радвам, че този доклад е представен днес пред комисията, защото все пак вече трети път комисията желае да представи това предложение за тази единна молба. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, както и на всички колеги, които участваха в изготвянето на доклада. Искам да благодаря и на секретарията. Това е. Мисля, че Постигнахме известен брой компромисни изменения след няколко месеца преговори и сега ви оставям свободно да гласувате. Благодаря ви. Merci. Благодаря, госпожа Матяс. Пристъпваме към гласуване. Изменение 14. Моля, гласувайте. Не работи. Така ли? Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 45 за, 4 има против. Приема се. 15-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. 47 за, 1 против. Приема се. Сдигане на ръка ли искате да гласуваме? Добре. Член 2. Извинявайте. Изменение 6. Шестнайсто изменение за, против, Приема се. Компромис номер едно. Компромисно изменение едно. За, против, приема се. 17-то изменение. Извинявайте. 18-то. За, против, Приема се. Компромисно изменение 2. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 3. За. Против. Приема се. Изменение 83. За. Против. Въздържали се? Мисля, че се отхвърля. Изменение 31 за. Против. Въздържали се? Мисля, че е прието. 21. Изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 22. За. Против. Приема се. Седмо. Извинявайте. Тока за Комисията по заедост. устно изменение на докладчика по член 3 за, против, мисля, че се приема. Осемдесет и второ. За. Против. Мисля, че се отхвърлим. 86 За. Против. Отхвърля се. 87. Не. Компромисно изменение 4. За. Против. Мисля, че се приема. Изменение 32. За. Против. Мисля, че се приема. 25 за. Против. Мисля, че се отхвърля. Приема се, така ли? Да проверим, ако обичате. 25-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Триста трима за. Приема се. 26. За. Против. Мисля, че се отхвърля. Да проверим. 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 19 против, приема се. 27. 27. За. Против. Приема се. Моля хубаво да се вдигате ръцете, защото понякога не е толкова ясно какво е положението в залата. Приема се. 93-то. За. Против. Amendment 90. 90 за. 90-то. 9-0. 90-то за. Против. Отхвърля се. 30 за. Против. Приема се. Устно изменение по член 3 за против приема се. 33-то изменение за против приема се. Компромисно изменение 5 за против приема се. 38 изменение за, против, приема се. Деведесет и шесто. 96 за, против, отхвърля се. 39 за, Против. Приема се. 400. За. Против. Приема се. 41. За. Против. Отхвърля се. Проверка. 41. Моля гласувайте. Край на гласуването. Двадесет пет против, 22 за, отхвърля се. Първоначалният текст, който е за, против, приема се. 97 изменение. За. Против. Отхвърля се. 43. За. Против. Мисля, че се отхвърля. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. за 26. Против. Отхвърля се. 44. За. Извинявайте. Малко прибързах. 99-то изменение. За. Против. Отхвърля се. 44 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 6 за. Против. Приема се. 47 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 7. За. Против. Да проверим. Начало на гласуването. Край. 24 за, 27 против. Отхвърля се. Компромисно изменение 8. Извинявайте, 48. Изменение, тъй като се отвърли компромис номер 7. 48 изменение. За. Против. Приема се. Сто и трето. За. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 8. Приема се. Извинявайте. За. Против. Мисля, че се приема. Excuse me? It was not clear what happened with compromise 8. We have to do it again. Compromise 8. Compromise 8. Favor. Компромисно изменение 8 за, против. Да проверим. Моля, гласувайте. Компромисно изменение 8. 26 за, 24 против. Приема се. Amendment 50. Favor. 50-то изменение за. Петдесето. За. Против. Приема се. първо За. Против. Приема се. 104. За. Против. Да проверим. 104. Начало на гласуването. Нали аз гласувах? Стой четвърто. 20 за, 31 против, отхвърля се. Стой пето. За, против, Мисля, че се отхвърля. Отхвърля се. Девето компромисно изменение за. Против. Приема се. Yes. The second part Втората част на изменение 106. Тя се остава след приемането на девето компромисно изменение. Така гласуваме втората част на изменение 106. За. Против. Отхвърля се. 52. За. Против. Да проверим. 52. Начало на гласуването. No, I, following my voting list. Then... Аз следвам списъка за гласуване. Дори и моя глас да се брои против, резултатите 29 за, 22 против, но трябва да се коригирам аз самия, защото има някаква грешка в списъка ми за гласуване, в моя личен списък. Okay, okay, okay, okay. Okay. Now. Give you the right list. We can share it. Amendment 53, we have voted, no? It's, uh, no, we're going to vote now. 53. 53 за. Против. Да проверим отново. 53-то. Начало на гласуването. електронен режим. 53-то. Okay, okay. Now, the vote is closed. Край на гласуването. 303 за, 18 против. Приема се. 109 отпада. 110. Favor. За. Против. Отхвърля се. 111. За. Против. Отхвърля се. 54. За. Против. Приема се. 55. За. Против. Приема се. 56. За. Против. Струва ми се, че се приема. Там. 112 за. Против. Отхвърля се. 113 за. Сто четиринайсет, извинете, за против. Мисля, че се отхвърля.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 Нека да направим проверка по 59-то изменение. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Нещо не мога да видя резултат. Okay. Приема се. 116 за. Против отхвърля се. 118. Извинете, 117. За. Против. Отхвърля се. 118 за. Против. Мисля, че се отхвърля. 119 за. Против. Приема се. Изменение 60 за. Против. Нека да направим проверка по 60-то. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 34 гласа за, 16 против. Приема се 61 за. Против. Приема се. 120 за. Против. Отхвърля се. 62 за. Против. Приема се. 63 за. Против. Приема се. 121 оттеглено. 64 за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 гласа за, 20 против. Приема се. Сега преминаваме към мотивите в преамбюла. Изменение 1. За. Против. Приема се. 65. За. Против. Отхвърля се. 66 за. Против. Отхвърля се. 67. За. Против. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Нека да направим проверка по второ изменение. Моля, гласувайте. 67. Край на гласуването. 30 гласа за, 21 против, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, приема се. Компромисно изменение Извинете, изменение 3. За. Аме изменение 3 си остава. Не отпада. Поне така е означено списъка ми. И така гласуваме по изменение трето за, против. Нека да направим проверка. По трето изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. 24 гласа за, 25 гласа против. Отхвърля се компромисно изменение 12. За. Против. Приема се, струва ми се, компромисно изменение 13 за. Excuse me? Моля? Not, Не, че е много важно, обаче можете ли да питате и за въздържали се, не само за за и против, защото имаме няколко места, на които искаме да се въздържим. Председателя, да. Разбира се, аз е, се опитвах просто да спестявам време, но щом настоявате, ще питам и за въздържали се. Компромисно изменение 13 за. Против. Въздържали се. You are, Tavares. you are. I'm so sorry. Beg Ето, колега, имахте възможност, приема се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Отхвърля се. И Е, въздържали се? Отхвърля се. 74 отпада. 75 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. За? против, въздържали се, отхвърля се, 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 11 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка по 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 37 гласа за, 14 против. Приема се. Изменение 78 на две части. По първата част за. Против въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 на две части, по първата част, Тя е идентична с 78. В такъв случай гласуваме само по втората част. За? против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст в мотив 19 за, против, въздържали се. Приема се. И изменение 13 за, против, въздържали се. Приема се крайното гласуване. Електронно, нали така? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря за търпението ви с всички грешки, които бяха допуснати. Благодаря и е поздравление на докладчика госпожа Матия. You, you... Благодаря, колеги. А сега, нека да преминем нататък. Congratulations again. But if you please allow us all, we're moving on. Моля, нека да преминем към точка 14. Point for 14 точка. минималните стандарти. Моля за вашето внимание, запазете тишина. That we can move on. To point number 14. Нека да продължим с точка 14, моля. Преминаваме към дебата по минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети държави или пък лицата без гражданство, като лица, на които е предоставена международна закрила и е, съдържанието на предоставената закрила. Преработена версия. Задачата ни е да се занимаем с работния документ. Госпожа Ламбърт ще представи работния документ по един от важните елементи на пакета за бежанците, по-конкретно директивата за квалификациите. И тъй като Бългийското председателство поставя пакета за бенефициите на приоритетно място, госпожа Ламбер ще представи своя проект от доклад на следващото ни заседание на 11 октомври. Целта е да преминем към преговори с Бългийското председателство през ноември. След обсъждане на работния документ ще се обърна към Бългийското председателство за да ни даде тази информация за състоянието на нещата. Имате думата госпожа Ламберт. Благодаря, господин председател. Нека първо да кажа, че разговорите с Бългийското председателство, разбира се, зависят от решението на комисията. И е, доколко комисията смята, е, че е, можем да напреднем по е, различните елементи от пакета за бъженците. Този работен документ, който е Точка 12 на дневния ред има за цел да ви информира за положението по въпросите, свързани с предложението на комисията. Първо, нека да не забравяме, че това е преработена версия и в работния документ се уточнява защо това може да доведе до известни проблеми. От друга страна, разбирам защо комисията не е предприела малко по-радикалните стъпки, които някои от нас се надяваха, че ще предприеме. Тук става дума за това, че не искахме радикални стъпки по всички въпроси. Ако сте разгледали оценката си давате сметка, че някои от документите, повдигнати в работния документ, не са включени в преработената версия. Все пак, моята препоръка е да спазим предложение, да, с предложението на комисията да а, се изкажем в негова полза. Настоящата директива се занимава с два основни въпроса. Първо, условията които трябва да се спазват от дадено лице, за да получи или е, статут на беженец, или допълнителна закрила. Допълнителна закрила, когато има опасение, че лицето е поставено под заплаха, ако се завърне в собствената си страна. Разбира се, статутът на беженец е, се дава, когато има опасно съответното лице да бъде подложено на индивидуално преследване. Когато директивата бе изготвена първоначално, имаше доста голяма степен на осмотрение за държавите членки е, за това, кои лица да могат да получат допълнителна защита. Постепенно става ясно, че повечето държави членки не използват тези възможности, кой знае колко значително и е, е, за повечето условия, които са зададени. Може би се използват разпоредбите за едно-две от условията. Има държави членки, които използват е, допълнителна закрила в случаи, кои, в които е по-подходящо да се даде статут на беженец. Така че тук се дават същия статут като при хуманитарната закрила – Именно заради това първият въпрос, с който се занимава работният документ, е замяната в текста на статут на беженец и е, допълнителна закрила с международна закрила. Има и други въпроси, повдигнати от комисията с цел формулировката да стане по-стегната. Първо казва се, че една от причините, поради които има такива големи разлики държави, между държавите членки, е свързана с формулировката на текста и в някои случаи се налага да се затегне законодателството поради новата юриспруденция. И така, по член 7 се говори за закрилата там целта е да се подчертае, че всяка организация, която предоставя закрила, трябва да има право да правоприлага. Мисля, че можем да продължим и малко повече тук да говорим за отчетност и за държавите и за другите органи, които се занимават с закрила. Член 9 се занимава с преследването. Мисля, че тук е ясно какво се има преди по преследване. Вътрешната закрила, член 9. Идеята е, че ако хората се придвижват в рамките на една страна, могат да получат закрила на друго място. Отново комисията иска по-ясна формулировка какво се има предвид под закрила и под възможността хората да се придвижат в рамките на една страна и да се заселят някъде но също така във връзка с, с комисарията с беженците искаме а, тук а, да се изясни формулировката като част от оценката. Има още две-три области, свързани с децата, несъпровожданите непълнолетни лица – а, и така, има няколко елемента тук, които уточнихме в преразглеждането, преработната версия на директивата, за това какво да се прилага по отношение на тези деца. Това е общ въпрос, който се засяга във всичките директиви, но в един от мотивите в преамбюла комисията казва малко повече за това, как да се разглежда въпросът за интересът на детето и смятам, че тук е необходимо да има и един член, който да съвпадне с този мотив в преамбрила, за да сме сигурни, че действително така се разглежда въпросът. И също така има въпрос за членовете на семейството. Комисията предлага да се включи и въпросът за женените непълнолетни. Мисля, че това е въпрос, който ще се разгледа тук и трябва да бъде разгледан във връзка с това, какво е в интерес на детето. Дали фактът, че едно дете е женено, го вади от е, групата на децата и го поставя под действието на семейното право. А, и какво да правим, ако имаме женено непълнолетно дете по 13 години? Също така комисията предлага по член 10 е, е, мотив 29 да се вземат предвид въпросите на пола и социалните групи. Тук можем да говорим и за половата идентичност. Това е също е въпрос, който трябва да се вземе предвид, когато се търси закрила. И накрая въпросът за преустановяването на статута. Комисията предлага допълнителна клаза във връзка с необходимостта да има убедителни причини и за да не бъде преустановена за крилата, Въпросът е как ще се отразят тези клаузи върху децата, дали има нужда те да се споменат ясно, конкретно или е, според комисията общия текст покрива и този въпрос. Това са нещата в общи линии. Виждате как реагирам на предложеното от комисията. Ясно е, че членовете на комисията може да реагират по съвсем различен начин. Очаквам техните становища и след това ще продължим с работата по доклада. Очаквам и извиненията им. Благодаря. Thank you. Благодаря, госпожо Ламберт. Предлагам да дадем думата на българското председателство. Заповядайте. Благодаря. Както казахте, обежището основен приоритет е на съвета. Това е една от областите, в които смятаме, че е възможно и необходимо да се постигне бърз напредък, за да спазим срока 2012 година. Първо искам да изразя благодарност на госпожа Ламберт за свършената от нея работа. Резултатите от нея са видни в работния документ. Някои от въпросите, които бяха споменати тук, са въпроси, които са обсъждани и в съвета. От гледна точка на съвета, можем да кажем, че сме готови да започнем бързо диалог. Много хубаво е да чуем, че проекто доклада по директивата се очаква на следващото заседание на Комисията по граждански свободи. От гледна точка на съвета, ние можем е, да използваме като основа работата, свършена от Испанското председателство по този въпрос. В момента приключват експертните дискусии в съвета. На базата на тези дискусии ще определим позицията на съвета и ще можем да започнем диалог с парламента. Принципно мога да кажа, че основните цели на предложението на комисията се споделят от съвета. Общите цели са допълнителна хармонизация и изясняване на основанията за закрила, дефиниция на термина международна закрила от една страна и от друга уравновилов уравниловка на статутите беженец и статут субсидиарна закрила и правата, проистичащи от тези статути. В момента определяме позицията на съвета по тези въпроси. Щом е готов проектът доклада на госпожа Ламберт, планираме съответните работни органи в съвета да се занимаят с него, за да можем да изготвим и ние от своя страна нашата позиция. Комисията. Искате ли да се включите в дискусията? Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Искам набързо да благодаря на докладчика госпожа Джин Ламберт за този работен документ – който подчертава наистина ключовите моменти и общия дух на предложението на комисията. Няма нищо радикално, но действително има добавена стойност във връзка с условията за окачествяването на този статут, както и отчитането на резултатите от съдебната практика и от Страсбург и от Люксембург, и както изближаването на на правните статути за тези лица. И за да се върна върху дискусионните моменти от вчера, тези елементи на сближаване е, също са тук, за да може работата да стане по-ефективна в административната практика с спестяване на средства и разбира се, като целта е разбира, да се е, обхванат е, с по-добра закрила тези лица. Както вече го каза председателството, комисията подкрепя засилването на ритъма по работата по това досие и мисля, че имаме благоприятни условия за такъв плодотворен диалог между е, съответните законодателни инстанции за съвместна работа в следващите седмици. Благодаря. Благодаря. Членовете на комисията имат думата госпожа Лопес. Благодаря ви, господин председател. Усилията на комисията са похвални. Действително тук става въпрос за подобряване на директивата от 2004. Наистина трябваше да се хармонизира статута, така че да се избегнат всякакви злоупотреби в държавите членки относно бенефициентите на международната закрила. Но тази директива е много сложна и е тясно свързана с директивата по процедурите. Мисля, че с настоящата дискусия ще е, можем да изработим добър доклад. Със сигурност има злоупотреби, които са свързани с е, проблем на дефинициите в директивата, но трябва също така да си зададем въпроса какви са пътищата за е, обжалване, които са били практикувани. В някои държави от около десетина години се установява рязък спад на броя на прияти молби за статут на беженец, което означава, че самия статут не функционира, има доста силен натиск в някои държави. И проблемите вероятно не се дължат само на определенията в директивата, сигурно има и други причини, които ще се наложи да обсъдим. Така че предстоящата работа може да бъде интересна, според мен, ако наистина разгледаме какво е направено до сега и ако се опитаме да попълним всички пропуски, във връзка с условията за закрила, с непредложените малолетни, непълнолетни, с членовете на семейството. Освен въпроса за този нов статут на международна закрила, е повдигнат въпрос и за връзката с Женевската конвенция. Трябва всичко това да се обмисли и трябва да се избегне държавите членки да могат да тълкуват двузначно разпоредбите и не трябва да а, сме изправени пред този факт на резкия спад на придобиването на този статут. Благодаря. Господин председател, първо искам да благодаря на докладчика и за това, че бе готова да работи заедно с нас по тази директива. Струва ми се, че имаме общи становища по някои от въпросите. Искам да се върна на въпроса на проверката на истинността на декларациите в някои държави членки, за да се види действително дали хората наистина заслужават този статут на международна закрила. Мисля, че трябва да погледнем е, въпроса е, съвсем реално, както стоят нещата в действителността, защото всичко това е свързано и с социалните помощи, които се отпускат. Вярно е, че понякога има проблеми, установяваме, че в държавите членки е, съществува такъв проблем спрямо този е, въпрос на реалността, истинността на декларациите. Освен това има и проблем във връзка с органа, който предоставя този статут. Вярно е, че трябва да спазим принципа на пропорционалност, но се питам Дали не сме изправени пред риск при предложенията на други альтернативи? Националните ограничения представляват проблем. В някои държави ненационалните органи имат последната дума. Съществуват други структури, например федерални структури. Мисля, че трябва да се предвиди някакъв гъвкавост и да не се налага непременно решение на национално равнище. Освен това, за членовете на семейството, в директивата квалификация понятието семейство е доста разширено и това е проблем, според мен. Мисля, че разширяването на това понятие семейство ще доведе до злоупотреби. И то в голям брой и до сериозни затруднения. До сега това понятие беше ясно определено и се признаваше на практика във всички държави членки. Сега разширяването на това понятие ще затрудни сериозно държавите. Можем да наложим доста изисквания, обаче ако в крайна сметка няма споразумение в съвета, нещата ще се осложнят, защото ние искаме в крайна сметка напредък на ниво съюз. Струва ми се, че понятието семейство е една от основните пречки за съвета. За това ми се струва много важно да го обсъдим тук. И освен това, психологическите аспекти, т.е. за лицата, които е, имат проблеми с псих, психологическото си здраве, дали те наистина заслужават международна закрила. Да, но не знам доколко наистина има ясна дефиниция. Говорила съм с ам, лекари, експерти и в крайна сметка ни психологически затруднения могат да бъдат доста широко понятие. Може да става въпрос за лице, кой, което е е, отхвърлено от е, дома си е, лице, което е навън на улицата. Сега той дали има наистина психически проблеми или не. Това е много важно. Трябва да се обмисли, трябва да, да, да говорим за това, трябва да се разбере дали наистина отговаря на нашите изисквания, защото е, този статут се предоставя с, от, съгласно определен брой условия. Защото ако, примерно, едно лице, което не е преследвано в страната си, но просто е избягало е, поради е, психически проблеми, е, това не означава, че това лице не може да живее все пак в собствената си държава. Това означава, че ние пък трябва да можем да е, отхвърлим е, молбата на подобно лице, след като това лице не е преследвано в собствената си държава. За това сигурно ще трябва да внесем нюанси в тези разпоредби за психическите проблеми. След това, за женените непълнолетни лица може да става въпроси за насилствен брак, така че тези лица може би няма да имат възможност да кажат, че са встъпили в брак по принуда. Това, което казва Джин Ламберт е, тук не е проблематично за мен, но аз имам усещането, че комисията някак не желая да говори за тези проблеми, свързани с принудителните бракове. А за нас това е важно, защото този въпрос е, е свързан с правата на човека. Ако някой принудително е встъпил в брак Дори това да е непълнолетно лице, трябва да отчетем условията, при които това лице е встъпило в брак. След това въпроса с децата и възможностите за образование. Дали тези деца идват при нас или се връщат а, при тях, във всички случаи тези деца трябва да имат право на образование. Това вече съм го казвала много пъти независимо от мястото, на което живеят. А що се отнася до възможностите за интеграция, тук също мисля, че има сериозно затруднение. Желателна е тази интеграция, особено за лицата, които искат да останат при нас, но ако погледнете директивата за процедурите, се вижда, че процедурата трябва да бъде възможно най-бърза за 6 месеца трябва да се приключи, а за 6 месеца е много трудно да се предложи широк набор от е, възможности за интеграция, за обучение. Мисля, че и това трябва да се отчете. Естествено, ако става въпрос за лице, което наистина ще остане окончателно при нас, очевидно това лице ще трябва да се интегрира, но ако за 6 месеца ще напуска, не можем да го направим. За това трябва да има някакво сътрудничество между самия молител и а, националните органи. Струва ми се, че е много важно самите лица да положат усилия за интеграция. Не държавата е задължена да интегрира на сила лицето. Лицето трябва да покаже воля за интегриране, воля да говори езика на държавата, желание да се интегрира с обществото. Тук не става въпрос само за суверенната отговорност на държавите, които приемат лицата. Госпожа Хет. Госпожа Хет. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Искам да се изкажа по темата за интересите на детето. Това е много важен въпрос. Особено в контекста на Лисабонския договор. Можем да повишим изискванията към държавите членки по този въпрос, тъй като децата са бъдещето ни С нуждата специална закрила. И така, за мен не е достатъчно този въпрос да бъде отразен в преамбюла. Искам да получа повече яснота. Какво на практика означава всичко това за държавите членки? И предпочитам този въпрос да бъде уреден в някои от членовете на директивата, не в преамбюла. Господин Бронкс. Благодаря. Има две категории беженци тези, които се преследват индивидуално от държавата си на происход, заради дейност или сдружаване с група, и тези, които просто бягат от опасна страна. Първата група са наистина беженци, стига да не са заобиколили безопасните страни. Втората група заслужават симпатия, но не можем да приемем цялото население на опресивни режими като Китай, Афганистан, много държави от Африка. Това просто е невъзможно. Дори и да ги приемем. Защо да остане останалото население в тези страни? Не трябва ли да каним цялото население на Китай, на Афганистан, за да има все пак някаква логика в нашия подход? На второ място, хубаво е, че критикуваме държавите членки, че не отварят вратите за повече беженци. Но ако разгледате проучването на мненията, ще видите, че населението на тези държави искат действия за спиране на потока. Точно обратното. Поставянето им на равна начала за работа и за жилищно настаняване звучи много хубаво на думи. Но ако се направи това, означава, че трябва да им се даде дом и работа и то преди гражданите на държавите членки. Те ще имат предимство пред гражданите, собствените граждани на съответната държава. Някои от лицата, които бягат от опасни държави, правят това заради действията на държавите на Европейския съюз, включително, за мое съжаление, и на моята, която води е, войни в Ирак и в Афганистан. Ако спрем войните, може би ще има по-малко опасни е, държави и по-малко беженци. Някои от лицата обект на преследване са обект на наказателно преследване поради закони, свързани с потушаване свободата на словото. Ние симпатизираме на тези лица, но не трябва да забравяме, че и в много държави членки на Европейския съюз има подобни закони и предполагам, че лицата няма да бъдат е, обект на подобно преследване, няма да бъдат върнати, няма да бъдат прияти в друга европейска държава, а ще бъдат върнати в собствената им държава с европейска заповед за арест. Благодаря. Няма други желаящи, доколкото виждам. Да дадем думата отново на докладчика, госпожа Ламберт. Благодаря на колегите от комисията за изказванията им. Мисля, че има редица въпроси, които трябва да разгледаме допълнително. Някои от повдигнатите въпроси, разбира се, са доста актуални. Те касаят директивата за процедурите и трябва да се гарантира индивидуален подход към всеки конкретен случай. Това, че тази категория лица влиза в директивата, не означава, че всяко лице с психични проблеми или лице, сключило бак по принуда, автоматично ще получи статут на закрила. Именно заради това се прави оценка на всеки конкретен случай. И преценка на риска. Това очевидно е важен елемент от директивата за процедурите, знам, че в редица държави членки има действащи програми в момента, да речем с службата за беженците към ООН, с които се разглеждат тези програми. Това е наистина много важно, защото законът не решава всички проблеми. Той дава рамката, но не е ключа към решаването на всички конкретни проблеми. Един от подигнатите въпроси заслужава внимание в бъдеще. Въпросът за обичаите и какво става, ако дадено лице се противопоставя на даден обичай – какво е място на всичко това в оценката? Комисията и съвета смятат ли, че това вече е уредено достатъчно в текста? Дали човек има правото да изказва мнение против нещо, което смята, че е опресия, потисничество, в коя точна категория ще попадне? Този въпрос заслужава допълнително внимание. Искам да благодаря на колегите за това, което казах, особено за интересите на децата. Ясно е, че закрилата е само един от аспектите на въпроса, свързан с международното развитие. Има въпроси, които са свързани с търговията, които също трябва да бъдат отчетени. Пазарът на труда. Има три държави членки в момента, в които има различен режим за достъпа до пазара на труда за двете отделни категории. Никой в парламента не би приел, че ще има конкретен брой работни места в даден пазар на труда. Трябва да се отчете спецификата на пазара на труда и общите обстоятелства към даден момент. Не може от нас да се очаква да приемем, че има фиксиран брой работни места и ако едно бъде заето, някой друг ще го загуби. Все пак стратегията за 2020 година има за идея подобряване на пазара на труда, социалното включване за абсолютно всички. Но това е работа за други комисии, не толкова за нашата. Благодаря ви за коментарите. Някои от тях определено могат да бъдат отчетени в моят проект – Сигурна съм, че ще има изменения внесени от други колеги. Очаквам те да бъдат е, обсъдени. Ние самите трябва да изчистим своята позиция и тогава сигурна съм, че ще можем да проведем доста плосотворни дискусии с останалите институции. Благодаря. Благодаря. Виждам, че няма други изказвания, нито от комисията, нито от председателството. Толкова по този въпрос за момента. Искам да благодаря на всички, участвали в дискусията. Продължаваме с следващия въпрос, номер 16. Става дума за изменение на регламента 16 точка, нали така? Не, 15. Точно така. 15 точка. Разширяване на обхвата на директивата до лица, ползващи се с международна закрила. Тук е докладчикът, господин Клод Мораес. Нашата задача е да разгледаме проекта в доклада и да разберем от Белгийското председателство какво е и от комисията какво е актуалното състояние. Давам думата на докладчика господин Мораес. Благодаря, господин председател. Um, the last legislature when uh, my colleague Martin Ruhr Колегите може би си спомнят, че в предходния мандат колегата Мартин Рус се опита да постигне съгласие по този въпрос, но нямаше как да стане това преди влизането в сила на Лисабонския договор. И така, сега имаме възможност да отбележим напредък в рамките на Бългийското председателство по едно предложение, което трябваше отдавна вече да е влязло в сила, а именно всички лица, ползващи се е, международна закрила да влязат в обхвата на тази директива. Има три области, в които се отлича, е, в които не съм съгласна с предложението на съвета. На 17 септември на, док... Е, на заседанието на докладчиците в Сянка работихме много конструктивно. Присъстваха всички от всички политически групи, така че смятам, че няма да има големи проблеми с този доклад. Нека да а, обобщи основните въпроси. Първо, бихме искали съгласие на първо, а, да постигнем съгласие с съвета преди коледа и се надяваме, че ще могат да бъдат предложени много от измененията, предложени от комисията, както и тези изменения, които са договорени с съвета по време на преговорите по този инструмент трите основни области, в които моят доклад се отличава от съвета. Са следните. Първо, първо пълното продължение на... Аз предлагам да се вземе предвид пълното, пълната продължителност на процедурата за издаване е, на статут на беженец. Второ, да когато се говори за експулсиране, да се има предвид къде се съхранява информацията на тези граждани и а, е, трето да а, е, говорим за събиране на семействата. Като цяло съветът е съгласен по това. На този етап има някои въпроси свързани с формулировките, но госпожа Викстрем и госпожа Жентини повдигнаха въпроса за това дали членовете на семейството трябва да бъдат е, или, или не бъд, или не трябва да бъдат задължавани да, да а, последват един експулсиран беженец. И така, моята позиция е, че не трябва да се отказва възможност на достъп за влизане в страните от, а, на, на членове на семейството, но ако някой не иска да напусне след А, а, експулсирания си съпруг или съпруга, да не е задължаван. На 6 октомври ще е следващото заседание на докладчиците на 12 октомври ще, бъде, ще бъдат първите преговори и искаме да постигнем съгласие още в рамките на Бългийското председателство. Работи се конструктивно и смятам, че можем да постигнем това преди края на годината. Благодаря, господин Мораес. Давам думата на Бългийското председателство. Благодаря много. Предполагах, че не трябва просто да коментирам по темата, но а, а, и да представя актуалното състояние във връзка с всички досиета по въпроса за обежището. Ik denk dat het belangrijk is om een така че ще направя уводните си думи по този въпрос и след това ще премина към въпроса за дългосрочно пребиваващите лица. Както вече казах, въпросът за беженците е приоритет за съвета. Има много предложения, които обсъждаме и на неформална среща на министрите, в чието ресор попадат тези въпроси, през юли Бългийското председателство направи предложение за стратегия, която да зададе общи цели, включително създаване на обща система до 2012 година, нещо, което се съдържа като цел и в програмата от Стокхолм. Направихме предложение за стратегия за това как най-добре да постигнем тези цели и стратегията бе широко прията от присъстващите министри. Стратегията като цяло съдържа следните предложения. Първо, да се даде предимство на тези въпроси, където може да се отбележи значителен напредък за кратко време. Защото смятаме, че е важно да се натрупа инерция, да се задвижат нещата и до 2012 година да се създаде общата система за обежище. Четири текста дългосрочно пребиваване, квалификации, Юрдак и Дъблин са текстовете, които получават предимство, но това не означава, че останалите два въпроса, останалите е, е, две досиета е, ще бъдат забравени и ще продължим да работим по тях. Просто няма как в краткосрочен план да напреднем бързо. Затова искаме да започнем именно от онези, където може да се напредне добре и бързо, за да можем да натрупаме инерция по въпроса и наистина да се опитаме да си свършим работата по поетата цел за 2012 година. Важно е да има връзка между случващото се и това, което ние предлагаме по целия пакет и във връзка с законодателната част на предложението говорим и за практическо сътрудничество и за солидарност и това също не трябва да се пропуска. В началото на месеца имаше конференция на министрите там присъстваха всички заинтересовани лица, е, също европейските институции и проведените обсъждания бяха много полезни. Сега нека да се е, съсредоточа върху конкретния въпрос. Дългосрочно пребиваващите. Това е един приоритет за нас и искаме да благодарим на господин Мораес за свършената от него работа в изготвянето на този доклад. И като самия той каза, има ясно изразена воля от страна на всички институции да се напредне по въпроса, така че искам да ви благодаря, господин Морел, за оптимизма и а, също ние се надяваме да постигнем съгласие бързо. Важно е да се работи бързо, защото този текст предстоя в съвета доста дълго време преди Лисабонския договор да влезе в сила, нямаше как да напреднем, но вече имаме нови възможности да се придвижим напред. Имаше и е, компромис на предложение от страна на съвета през 2008 година. Там предложението бе почти единодушно, така че ние в председателството сме в доста е, добро положение в момента, защото имаме доста ясна позиция на съвета по въпроса. Проектът докладът на господин Мораес вече е предаден на компетентните органи в съвета и възоснова на този проект доклад ще излезем с позиция на съвета. Смятаме, че проекта докладът е добра основа за компромис, защото, както вече каза господин Мораес, много от измененията, които съветът е, бе направил, са прияти вече в неговия текст. Мисля, че има добра е, основа за постигане на съгласие. Има някои разлики и в момента се опитваме да определим позицията на съвета по тези точки и се надявам, че бързо до края на октомври при всички положения ще успеем да започнем обсъжданията. Сега по следващия въпрос, квалификациите. Отново смятаме бързо да започнем разговорите с другите институции и възоснова на проекта доклад на госпожа Ламберт ще дефинираме позицията си по Дъблин. Този въпрос от доста време се обсъжда по време на чешкото и шведското председателство вече бе свършена доста работа. И се надяваме в краткосрочен план да приключим техническите разговори и да започнем преговори с институциите и с докладчика. Има доклад от първо четене на Европейския парламент, така че вашата позиция е ясна. И смятаме да определим позицията на съвета и да започнем разговори. Този въпрос е доста чувствителен от политическа гледна точка – в съвета и някои области смятаме, че предложенията надхвърлят обхвата на инструмента, но ще говорим за това. Сега по Евродак очакваме предложението на комисията, което се надяваме, че ще дойде скоро. А като имам предвид предходните предложения, вече сме приключили до голяма степен разговорите в съвета имаме доста ясна позиция. Парламента също прие своята позиция, така че възоснова на тези ранни дискусии можем да стигнем до извода, че е, до голяма степен има съгласие между институциите, така че можем да напреднем. Както казах, условията за прием и процедурите са въпроси, които няма да бъдат оставени назад. Ето, вчера говорихме за процедурите тук. Съветът работим по техническите е, преговори по тези въпроси. Въпроси, които от политическа гледна точка са много по-трудни и чувствителни. Така че продължаваме да работим в технически план. Използвахме Министерската конференция в началото на месеца, за да разгледаме е, тези неща от практическа гледна точка и да видим какво е предложението което се очаква от комисията. След като свършим техническата работа и след като излезем с позиция по доклад на госпожа Гийом, ще можем да определим стратегията си, така че да постигнем общи, общата цел за обща система за беженците до 2012 година. Благодаря. Благодаря. Представителите на комисията, госпожа Ген, да, по директивата за лицата, пребиваващи дългосрочно. Благодаря на господин Мораес за предложението на доклада. Както вече се каза, това е отлична основа, за да могат преговорите да тръгнат бързо в следващите седмици. Мисля, че един от ключовите моменти в преговорите ще бъде метода на изчисляване на а, срока, необходим за получаването на статута. Така както посочих и на заседанието с докладчиците, комисията може да подкрепи компромис, постигнат в съвета или почти постигнат в края на 2008 година, но естествено ние отчитаме, че докладчика предлага тук специфично да подкрепи позицията на комисията, така че се надяваме, че ще улесним договореността между законодателите. Благодаря. А сега нека да преминем към дискусията. Госпожо Неделчева. Благодаря, господин председателю. Искам също така да поздравя докладчика за неговата откритост и за тясното сътрудничество, както с докладчиците в Сянка, така и с другите институции, така както бе казано вече съседанието бе много плодотворно и виждаме вече, че предложения проект е, е доста резултатен. Но за мен беше важно, че предложенията, които са се направили от парламента от 2008 година, от 23 април, са възприяти, така че се вижда приемственост, а от друга страна се вижда, че предложенията на Европейската комисия също са включени и същевременно някои много чувствителни моменти, е, изисквани от държавите членки, към тях се подхожда деликатно и е, открито, с готовност именно с цел да се постигне времевия график, т.е. следващия октомври и евентуално приключване до края на годината. Но тук искам да наблегна на някои моменти. Проекта на текста е уравновесен и не трябва да загубваме обаче от погледа си централния момент, а именно защитата на бенефициентите на международната закрила преди и след получаването на този статут за дълго пребиваващ. Тук ясно можем да идентифицираме два момента. Преди получаването на статута и два момента след получаването. Ще приключа с това, за да подкрепя позицията на докладчика по някои от тези моменти но също така и да привлека вниманието ви върху някои от разминаванията. Първо, преди получаването на статута. Мисля, че всички сме съгласни и че, че е много важно държавите членки, когато трябва да решат дали да предоставят или да не предоставят този статут на дълго пребиваващо лице да отчитат индивидуалните обстоятелства. Това се подчертава в доклада и тук е, държа да кажа, че се присъединявам към позицията на докладчика. Обаче, така както и комисията току-що го каза, един от централните моменти е изчисляването на петте години пребиваване. Вижда се, че в доклада се възприема позицията на комисията. Вижда се също така, всъщност сега очакваме позицията на съвета, дали дали ще се изчислява на половина или как, изобщо как ще се изчислява, мисля, че това е ключов момент и точно по този въпрос парламента ясно изразява именно с доклада на господин Мораес своята позиция. Си надявам, че преговорите ще бъдат плодотворни и че ще успеем да постигнем съгласие с съвета и с комисията. Освен това, за мен има още два аспекта. За след получаването на статута от една страна във връзка с решенията за извеждане от територията на държавите. Това е много важно. Трябва да внимаваме, защото парламента искаше срок от два месеца преди да се наложи мярката и виждам, че това също е ясно изразено в доклада като позиция на парламента. И последния аспект. Поздравявам докладчика, че подчертава ролята на засилването на гаранциите срещу експулсиране. В този случай е много важно да се разгледат условията за трансфера и по-специално отнасящ се до членовете на семейството. Тук трябва да се спазва разширяването на обхвата на директивата, за което говорим сега както и спазването на националното законодателство и на европейското законодателство, когато се разглеждат членовете на семейството. Чух, че за съвета това е чувствителен момент, чувствителен за държавите членки и се надявам, че с новата процедура ще можем да постигнем договореност. В доклада се е, набляга на този проблем. Това бяха четирите аспекти, е, които исках да е, е, разгледам тук. Надявам се, че обявения срок, т.е. до края на годината, ще може да се спази. Във всеки случай се вижда, че с този проект има желание за ускоряване и възможности за ускоряване на преговорите. Според мен е важно да вървим напред, въпреки че и съвета, и комисията, и парламента твърдят, че това е политически чувствителен въпрос. Благодаря ви. Mrs. Argentini. Госпожа Аржентини. Ehm, благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчика, господин Морес, за изключително прецизната му работа. Искам да направя няколко коментара, но те не са преки коментари върху неговото предложение. Първо, нека да подчертая колко важно е да се проведе дебата за петте години. Онези пет години преди да се даде съответният статут. Смятам, че съвета трябва да направи нещо по въпроса. Мисля, че има съгласие в комисията и парламента. Мисля, че е доста странно а, така да се търгува с човешки живот. Ако се е наложило на някого да избяга от страната си, ако е кандидатствал за статут на беженец, тогава петгодишния период трябва да започне от момента, в който човекът е влязъл в съответната страна. Хората трябва да започнат нормален живот от един момент нататък. Не можем да кажем, започваме да брим след като са изминали първите две години. Не е добре да третираме гражданите на трети страни по различен начин, в зависимост от техния статут. Господин Морай спомена и друг въпрос. Правото на независимо пребиваване. Може някой да е дошъл като член на семейство и може би един от членовете на семейството има право на международна закрила. Положението може да остане така известно време, но ако някой иска да поеме контрола върху живота си, не може техният живот да зависи от разрешителното за пребиваване на някой друг. Не смятам, че в ситуации, в които дадено лице под международна закрила се предвижи от една страна в друга, се експулсира от една страна в друга, какво става с членовете на семейството, които са дошли с него. Смятам, че трябва да се прилага от това правило, което се прилага в моята страна, именно, че ако са пребивавали над 3 години, трябва да имат право да останат. Благодаря, госпожа Викстрам. Благодаря, господин председател. Приветствам доклада на господин Мораес. Искам да го поздравя за отлично свършената работа. Винаги се е, поддържаше добър диалог с докладчите в Сянка и той винаги взимаше нашите съображения предвид. Много се радвам на предложението на господин Мораес. Изчислението на пете години да се базира на постоянно непрекъснато пребиваване и да започне от деня, в който лицето е кандидатствало за международна закрила. Също така много се радвам, че има възможност дадено лице, което има дъл... право на дългосрочно пребиваване, да се придвижва свободно в рамките на Европейския съюз. Също така се казва, че лице под закрива трябва да може да бъде експулсирано само в онази държава членка, която е дала закрилата. Съгласна съм с това, но ако след това се казва, че а, семей... членовете на семейството трябва да се експулсират заедно с него. Не съм съгласна с това. Много важно е във всички доклади по бежанците и миграцията да настояваме семействата да бъдат събирани. Разбира се, не трябва да забравяме, че единството на семейството не винаги е добро за всички членове на семейството. Ако някой е експулсиран, това може би защото той е извършил престъпление. Ако да кажем бащата е осъден престъпник и затова е експулсиран, може би не е в най-добрия интерес на децата и, и съпругата да бъдат експулсирани заедно с него. Ако те вече са се установили в дадена държава членка, не трябва и те да се от, да плащат за неговите престъпления и да трябва да бъдат принудени да напуснат сънраната заедно с него. Ще подам изменения в този смисъл. Надявам се, че ще го подкрепите. Ще подам изменения и за обучението по езици. Смятам, че езиците са важен елемент от интегрирането. И ако дадено лице живее в държава членка 5 години, мисля, че е разумно да се очаква това лице да има някакво познание по основния официален език на държавата членка, където това лице пребивава. Разбира се, трябва всеки случай да се разглежда по-отделно, защото тези хора са в уязвимо положение и затова държавите членки трябва да се насърчат да предоставят обучение по езици, както и обучение по основните цени на държавата членка и ценности като демокрацията, правата на човека, равнопоставеността, както и правата и задълженията на индивида в обществото. Отново комплименти за господин Мораес. Уверявам ви, че групата на либералите ще подкрепи неговото предложение. Благодаря. Thank you. No more comments? Благодаря. Имате ли още коментари? Няма други желащи да се изкажат по този въпрос? И така, поздравления, господин Мораес. Разбрахме какво е актуалното състояние на нещата. И слушахме бългийското председателство не само по този въпрос, а и по другите въпроси от пакета за обежището, а именно Юродак, Дъблин, квалификациите и други. И давам сега думата на вас, господин Морен, за заключителни думи, а утре по обед е последния срок за подаване на изменения. Господин Мораес. Благодаря, господин председател. Нека да използвам тази възможност да заявя пред председателството, че въпреки, че този въпрос стои малко извън пакета за обежището. Все пак е, е много добре, че комисията, е, че председателството ни е, информира за актуалното състояние по всички елементи на пакета. Както каза председателя, председателството в началото на Белгийското председателство този въпрос бе поставен сред приоритетите, така че благодаря за тази информация. Що се отнася до, към, до докладчиците в Сянка, нека да им благодаря отново за това, че така бързо подходиха към доклада и е, бързо разбраха всичките мои елементи. Про... Е, крайният срок за изменение е утре сутринта. И що се отнася до колегата Аржентини и тя в момента разговаря, но все пак ще кажа, че общностното законодателство... Джудит Тъмън казвах, че в... има и друго законодателство в, об... в общността, което покрива положението на членове на семейството, които нямат желание да последват експлосираните лица тук можем да говорим и в някои случаи за домашно насилие. Така че това е покрито. Госпожа Викстрем и други колеги направиха конструктивни предложения. Ще а, взема предвид и поисканото от другите политически групи. Доклад, графикът вече е ясно зададен. Всички разбираме, че искаме да се приключи работата по този въпрос до коледа. Благодаря. Okay. Мисля, че с това дискусията за момента приключва. Имаме крайен срок за изменение. Утре по обяд, сряда. Бългийското председателство и комисията не искат да добавят нищо. Това е всичко. Искам да благодаря на докладчика господин Морайс. 16 точка от дневния ред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 въпроса за премахването на визовия режим с Тайван. Първо ще дам думата на комисията да представи предложението си от 5 юли 2010, после на съвета да представи позицията си. И след това, с ваше позволение, ще дам думата на назначения по досието докладчик, господин Диас Демера, след това и на колегите, желаящи думата. Нека комисията първо да представи предложението. Господин Жан де Къстър е представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря. По-рано тази сутрин вашата комисия гласува едно измененията на комисията във връзка с регламент 539 от 2001 година за прехвърлянето на Босна, Херцеговина и Албания от е, черния в белия списък, от списъка на държавите, за които има визов режим, към списъка на държавите, за които няма визов режим. Както се спомняте, миналата година имаше предложение на комисията, което касаеше конкретно три други държави от Западните Балкани. При това положение комисията следваше определена насока в контекста на цялостния диалог с Западните Балкани по въпроса за премахване на визовият режим. Предложението, което се разглежда днес, трябва да се разглежда в контекста на общия периодичен преглед на страните по приложението към регламент 539 от 2001 година. Знаете, че има сериозни критерии на базата на които се създава положителния и отрицателния списък, риска свързан с незаконна миграция, сигурността, външните отношения с съответната трета държава, регионалното сближаване, реципрочност. И така редовно следва да се извършва оценка на двата списъка, за да се види дали те все още са в унисон с критериите. Има предложение за прехвърляне на една страна от черния в белия списък в контекста на предложението, т.е. да се премахне визовият режим за гражданите на тази държава. Тази държава е Тайван. Това е политически въпрос. Има и втори елемент – така наречения технически техническа корекция за Марианските острови. Те фигурират в черния списък, но не трябва да се забрави, че те са част от САЩ и гражданите им са граждани на САЩ, т.е. няма за тях визов режим. Ето защо ние предлагаме Северните Мариански острови да отпаднат от черния списък тъй като това не е отделна държава. Гражданите на тези острови са американски граждани. По въпроса за Тайван, всички са съгласни, че с Тайван нямаме проблеми по линия на нелегалната миграция, нито сигурността. Що се отнася до външните отношения, по този критерий всички ще се съгласят, според мен – че като цяло отношенията между Китай и Тайван бележат сериозен напредък, има по-малко напрежение, отколкото в миналото. И това именно бе критерия, поради който в миналото Тайван бе включен в черния списък. По критерия регионално сближаване с страните от региона, другите страни вече нямат визов режим, говоря за Япония, Южна Корея и така нататък. Ето защо с това предложение ще се спомогне за регионалното сближаване. Последният критерий – реципрочност. За момента в Китай има визов режим за три държави членки – Кипър, Румъния и България, но вече са поети ангажименти да се премахне визовият режим за тези три държави. Също така, Тайван е поел ангажимент да увеличи разрешеният престой без виза от 30 на 90 дни. Към днешна дата нашите граждани могат да пребивават без виза в Тайван само за срок от 30 дни. Ще помолим Тайван да потвърди писменно поетите ангажименти, за да гарантираме пълна реципрочност. Това е накратко е нашето предложение. В съвета започна работата по предложението. Има евентуално един въпрос, по който може да има изменения, но ще дам думата на председателството да ни запознае с него. След това, евентуално, аз мога да се изкажа по евентуалното изменение, което ще бъде предложено. Благодаря. Thank you to the благодаря на комисията за представянето на предложението. Белгийското председателство има думата. Господин, извинявам се, госпожа Емил Брейн. Благодаря. Госпожи и господа депутати, както чухте, вече предложението на комисията е част от системния процес на преглед на регламент 539 от 2001 година. Освен изборените от комисията критерии, искам да добавя следното. Държавите членки също биват питани кои страни според тях могат да бъдат включени в белия списък и кои страни вече не отговарят на критериите в белия списък и трябва да бъдат прехвърлени в черния списък. Мнозинството от държавите членки в миналото вече бе убедено, че Тайван трябва да е в белия списък. Съветът изцяло подкрепя предложението на комисията. Но както спомена и самата комисия, тя иска да внесе изменение към предложението във връзка с Тайван. Близо 60 000 тайванци не пребивават на територията на Тайван, а в чужбина. Тези тайванци имат различен паспорт от паспорта на гражданите на страната, които живеят на нейната територия. По силата на този паспорт, те нямат право да пътуват в Тайван без разрешително. Тоест, за всяко пътуване до Тайван, те трябва да поискат предварителното разрешение на тайванските власти. Не смятаме, че е разумно да се премахне изискването за визи за тази конкретна категория лица. Ето защо и съветът иска да внесе съответно изменение в предложението на комисията. Очакваме работата с парламента, включително най-вече с докладчика господин Демера, за да може освобождаването от визи за Тайван да стане факт колкото се може по-скоро, евентуално в края на годината. Благодаря, госпожо Брейн, докладчика, господин Демера. Искате ли думата? Благодаря ви, господин председателю. И слушах много внимателно представения доклад от комисията, както и обясненията на съвета – в общи линии споделям напълно изразеното гледище. Бих искал днес да ви представя обобщение на доклада. Ще го представя по-пълно по време на заседанието на 11, ти господин председател. Съвета и комисията вече ни предоставиха данни, към които бих искал да добавя следното. Положението с Тайван не представлява никаква заплаха за Европейския съюз, нито гледна точка на иммиграцията, нито от гледна точка на е, реда. Ще видите, че има доста информация по тази тема в моя доклад. В Тайван имаше сериозен економически растеж по време на последните 10 години с е, приход на глава от населението над 30 000 долара. Безработицата през юли 2010 година е 5,2%, т.е. много по-ниска безработица, отколкото във всички държави членки на Европейския съюз, защото нашата средна цифра е над 10%. По тези причини именно и по други причини също Тайван не представлява никакъв риск във връзка с незаконната иммиграция. Нека да припомним, например, данните на Европейската комисия. Между 2006 и 2008 година в целия Европейски съюз е имало само 45 незаконни иммигранти с происход Тайван. Освен това, Тайван либерализира изискванията за виза за всички държави членки е, на Европейския съюз, с изключение на три, както казахме Кипър, България и Румъния. Но за тези три държави Тайван се задължи официално, поне така ни казаха тайванските власти, представени в Брюксел. Тайван се задължи да предвиди пълното освобождаване за тези три държави до края на годината. Така че съм напълно съгласен с казаното от комисията. Би трябвало Разбира се, това задължение да го получим и писменно от страна на Тайван. Искам да ви запозная с друга информация. Обединеното кралство и Ирландия вече са освободили от е, виза тайвански граждани от е, март месец и от юли месец 2009. Има други държави като Сингапур, Корея, Нова Зеландия, които също се възползват от е, освобождаване на задължението за визи спрямо Тайван. А що се отнася до е, сигурността, трябва да кажа, че пътническите документи на Тайван спазват абсолютно всички стандарти, които се изискват от е, Международната организация на гражданската авиация – И по много други аспекти е, стандартите са сериозно напреднали. Например, във връзка с фалшификацията на документите. Европейския съюз вече има такива режими с други държави Хонг-Конг, Макао, Япония, Южна Корея, Сингапур. А що се отнася до приложението на европейското законодателство, Мисля, че то трябва да насърчи предложението ни и прехвърлянето на Тайван в този положителен списък, според мен, е правилна мярка, напълно балансирана мярка и необходима мярка. Трябва също така и да говорим за Северни Мариански острови. Това са граждани, които са пълноправни граждани на Съединените Американски щати. Следователно, те също трябва да бъдат премахнати от приложение 1 и тези лица не би трябвало вече да бъдат задължавани да е, искат визи. Комисията за външните работи на парламента вече разгледа този въпрос и даде положително становище – А относно изменението, което ще бъде внесено от 27-те страни по предложението на комисията, аз ще кажа, че съм напълно съгласен с това изменение. Аз разполагам с много подробна информация, отнасяща се до паспортите на диаспората. Не съществува тайвански паспорт за тайванци фирмите от чужбина, защото те не фигурират в регистрите на населението в самата държава Тайван, а това представлява около 60 000 души. Разполагам с текста на предложеното изменение от съвета. Там се казва, че освобождаването от задължаване за виза няма да се прилага на притежателите на тайвански паспорт, в който няма единен граждански номер. Тоест, това са именно случаите, за които говоря, а именно 60 000 души. Затова приемам напълно това предложение на съвета и трябва да ви кажа, че тайванските власти намират, че това е напълно добро изменение, нямат никакво намерение да се противопоставят на него. И така приключвам с краткото си представяне на доклада, господин председател, и ще предложа следното. Срока за внасене на изменения може да започне още днес, защото става въпрос за предложение за изменение на регламент. Крайният срок трябва да се установи един ден преди официалното представяне, т.е. 12 октомври. И така ви моля да подкрепите това предложение. Благодаря ви, господин Диаз Демера. Искате ли думата? Да, относно изискването, че граждани на трета държава не трябва да имат виза, това е мярка обикновено за насърчаване на студентите, учащите си и туристите. Много често хората се описват именно като такива но това не е ефикасен начин да им се попречи да работят или пък да се заселят на дадена територия. Без спомената за бройката тайванци, които пребивават нелегално. Но не бе казано каква е бройката за другите държави от белия списък или тези, които ще бъдат включени там. Липсата на разрешително за работа или пребиваване може да им попречи да се присъединят официално на пазара на труда, но това няма да им попречи да работят на черно, където няма минимална заплата, минимални условия на труд, никаква закрила по силата на наказателното право. Такива хора могат да станат е, сериозни жертви на експлоатация. Доколкото разбрах изискването на предложението на комисията визата ще се премахнат за страните от Шенген. Тоест, Великобритания не е включена. Но след като някой влезе в Европейския съюз, не е много трудно да влезе или в Великобритания. И трябва да кажа, че аз се притеснявам не само за моята собствена държава, но и за другите държави членки на Европейския съюз. Благодаря, господин Босутил. Първо, с оглед казаното от колегата преди мен, доколкото разбирам, Великобритания вече е премахнала визовият режим за Тайван. Тоест в този случай ние следваме стъпките на Великобритания, не обратното. Исках да взема думата, за да изразя подкрепа към това предложение. Напълно съм съгласен, че трябва да се премахнат визите за тайвански граждани по редица причини. Тайван е подсъстяваща държава. Економическият растеж е много голям, на 10 на 100 тази година. Това е в интерес и на туризма, защото ще се увеличи броят на туристите от тази държава. Това вече е факт във Великобритания, която премахна визите преди известно време. Също е по въпроса за реципрочността. Не трябва да забравяме, че ние, европейските граждани, не сме длъжни да имаме виза, за да пътуваме до Тайван. Разбира се, с изключението на Кипър, България и Румъния, за което вече чухме. Радвам се, че бе потвърдено, че визовият режим ще бъде премахнат до края на годината. И така изцяло подкрепям предложението, подкрепям изцяло докладчика и неговата препоръка и се надявам всичко да приключи колкото се може по-скоро. Благодаря, господин Басутил. Други изказвания? Вижте, е, чухме от комисията, че Великобритания вече е премахнала визовият режим за Тайван. Това, което казах, не касаеше конкретно Тайван. От докладчика стана пределно ясно, че с Тайван нямаме проблеми с нелегалната миграция. Аз говорих принципно за страните от положителния или белия списък. See the point? Ако няма други коментари, нека да дадем отново думата на докладчика, който иска да каже е, нещо допълнително. Е господин председателю, благодаря на господин Босотил за изразената подкрепа. А що се отнася до изказването на господин Бронкс, ще кажа, че нямам какво да кажа защото второто му изказване ни позволи да се внесе яснота, а той уточни, че не се говори специално за Тайван. И по този начин нямам какво да отговоря. По време на следващото си представяне на този доклад ще говоря за економическите показатели на Тайван, е, това е твърде благоприятно обстоятелство, защото това са едни от най-високите показатели в света. И ще кажа, че обикновено тайванските граждани влизат в Европейския съюз по-скоро да оставят парите си и да бъдат туристи, а не по други причини. Доста проучвания са направени и по-специално Великобритания. Те не идват тук да работят, така че това би било изгодно за абсолютно всички страни да премахнем това задължение за виза за гражданите на Тайван. Благодаря, господин Диас Демера. Съгласни сме, значи в такъв случай, както каза докладчикът господин Диас Демера, Крайният срок за подаване на измененията и след представянето на проекта доклада на следващото ни заседание в началото на октомври. Проектът доклад ще се представи на 11 октомври, така че крайният срок за представяне на изменение е на 12 октомври по обед. Това означава, че може да се премине към гласуване в нашата комисия в края на октомври и след това през ноември да се гласува в пленарна зала. Ако сте съгласни с това предложение, така ще действаме. А сега точка 17. Преди да приключим работата си тази сутрин. И така захващаме се с точка 17. Агенция за оперативно управление на широко мащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Докладчик е колегата Карлос Коелио. Имаме известно време, за да разгледаме измененията, подадени от комисията Либе по проекта от доклада на господин Коелио за Агенцията за информационните системи. Ще дам думата на господин Коели, след това на другите желащи да вземат думата в дебата. И след това на комисията, както и на Белгийското председателство. И така, нека да ви помоля да имате предвид, че на следващото ни заседание на 11 октомври ще имаме е, ориентационно гласуване по този въпрос. Господин Коелио, имате думата. Е, благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на всички колеги, които внесоха изменения. Държа да им благодаря за сътрудничеството и за изключително интересните предложения. Напълно съгласен съм с някои от тях. Успяхме да постигнем споразумение, които доведоха до изменения, които предоставяме на всички колеги, така както каза и председателя. На 11 октомври ще гласуваме проекто доклада. Измененията засягат различни аспекти, за които вече сме разисквали. Това са теми интересуващи и е, съвета и комисията Либе. Трябва да избегнем всякакви пречки, е, свързани с е, пилотните проекти. Тоест, е, задачите на агенцията не бива да бъдат ограничавани заради пилотните проекти. Искам да подчертая и друг аспект. Задачите на агенцията трябва да бъдат консолидирани и мисията да бъде ясно формулирана в нашия списък от цели. Защитата на данните е много важен въпрос. Съществува и цял набор от условия, които се предвиждат. Във връзка с решаването на седалището на агенцията. Както вече съм казвала, от правна гледна точка ние не считаме, че това е в прерогативите на съвета. Но парламента не иска да повдига или да създава проблеми във връзка с седалището, така че се надяваме, че ще се споразумеем във връзка с всички условия, които сме заложили в документа. Оставам на разположение на всички колеги за въпроси е, по предложените изменения, но мисля, че няма смисъл да се връщаме върху самото съдържание, защото вече сме ги обсъдили и то достатъчно дълго в комисията. Благодаря. Благодаря, господин Коеля. А сега давам думата на представителите на Белгийското представителство. Е, dank u wel, voorzitter. Wij hebben met aandacht kennis genomen van eh, de... Благодаря, господин председател. С интерес изслушахме казаното до сега и казаното от докладчика, особено на ниво работна група сме напеднали доста. Все още има някои въпроси, които предстои да се разрешат които все още не са разрешени, но смятаме, че бъдещото сътрудничество с Европейския парламент и по-конкретно Комисията по граждански свободи трябва да е такова, че да можем да координираме работата си. И така, интересуваме се от измененията и в момента, в който разполагаме с някакви резултати от гласуването при вас, които да са насочващи, ще продължим да работим заедно, за да постигнем хармонично решение. Благодаря. Е, господин Ван Беле. А сега давам думата на представителя на комисията, господин Тодораки. Е, благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Както каза докладчикът, вече на няколко пъти обсъждаме в тази комисия предложенията и по същество, и по отношение на измененията. Съгласен съм с казаното от председателството и от докладчика. Вече сме отбелязали значителен напредък и повечето изменения имат за цел – да подобрят текста. Приветстваме ги. Няма да навлизам в подробности по измененията, които вече са обсъдени, но нека да кажа няколко думи по новите изменения, които бяха подадени наскоро. Смятам, че пилотните схеми бяха нещо, което е упоменато в едно ново изменение. Начинът по който комисията създаде този текст, нямаше за цел да а, разглежда пилотните схеми като а, нещо, което да пречи на агенцията. Пилотните схеми са просто един а, е, инструмент за приложение по бюджета, който комисията използва през цялото време в изготвянето на своята политика. Той се предвижда в член 49 от финансовия регламент, така че не е нищо изненадващо, че се използват такива схеми тук, когато говорим за приложението на нови проекти от областта на информационните технологии. Нищо подобно. Политиката, която се предвижда в една нова област, е, е такава, че тъй като искаме агенцията да работи по много добър начин, е, този тип е, схеми трябва да бъдат поверени. Що се отнася до прозрачността, приемаме предложението, направено по отношение на предварително предоставената информация за тези схеми на Европейския парламент, за да може действително е, цялата заинтересована общност да бъде добре осведомена. Но този тип схеми а, да се направят зависими от решението на една или друга институция би било лоша идея, що се отнася до приложението на бюджета. Разбираме решенията, които са свързани с оценката на въздействието. по седалището на агенцията? We believe that adding requirements now prior to the adoption of the и сега да има допълнителни изисквания точно преди приемането на текста, като се взема предвид, че решението за седалището на агенцията също трябва да се вземе преди вземането на текста, няма да има кой знае какъв положителен ефект на кой знае какво въздействие върху крайното решение. По изменение 65 за въвеждането на разграничение между план за сигурност и план за информационна сигурност и а, също така а, идеята за последователност. Всичко това е свързано с идеята за сигурността на системите. Дали говорим за физическата сигурност на информационните системи или, или за сигурността на информацията, която се съхранява в тях. А, тези системи трябва да бъдат защитени. Така че всичко това трябва да е включено в един и същи план, затова не е добре да се разграничава, защото тук говорим за елементи на една и съща концепция. Що се отнася до ЕНИСА и нейното включване като наблюдател в а, управителния съвет, дам си сметка а, е, за мандата на ЕНИСА. Това е агенция, която има за цел да предоставя съвети по отношение на сигурността на мрежите. Бихме се радвали, ако им предложение а, е, за консултиране, но, но формален статут, формално място за ЕНИСА в управителния съвет надхвърля обхвата на дейност на ЕНИСА и смятаме, че не е приемливо. И накрая частотата на оценките. Последните изменения предлагат 3 години. Смятаме, че срокът е твърде, че периодът е твърде кратък. Няма прецеденти. Е, за 3 години при агенциите се работи с срок от 5 години. Именно това предложихме в текст. Освен това, нека да говорим и за обхвата на тези оценки. Е, в едно изменение се споменава защитата на данните. Спятаме, че това трябва да остане в рамките на Европейския надзорник за защита на данните, но също така е, Смятаме, че комисията не следва да провежда този тип оценка, защото тогава ще има припокриване с надзорника по защита на данните. Това е по новите изменения. Разбирам, че има и други изменения, които ще е, разгледам с интерес и ще ги обсъдим по-нататък. Благодаря. Благодаря, господин Тодоракис. А сега давам думата на господин Алваро. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. И слушах казаното от съвета и комисията Кайло Коелио. Работи много добре с докладчиците в Сянка. И компромисните изменения, които той представи вчера, не би трябвало да представляват трудност при приемането с гласуването а, като цяло насоката на доклада е нещо, което, с което сме съгласни като група. А, има теми, които са споменати от комисията, Е НИСА и прочие, но всичко това ще зависи от бъдещото развитие на тази агенция. Въпрос към комисията е ли, може би съвета. Всъщност две неща. Като член на бюджетната комисия е, Доколкото разбирам, в бюджета за тази агенция има и една сума, която е заделена за миграцията към системата сис 2 така че е, тя да отговаря на изискванията на агенцията. Е, това е интересно, защото в предложението за агенция това не се предвижда и въобще какво се случва с Шенгенската информационна система, с втория и вариант и е, можем ли да разчитаме, че агенцията ще се действа и преди е, СИС-2 да действа, защото иначе цялата тази добра, добре свържена работа на Карлос Коелио би била излична. Благодаря, господин Алдре. Yes, um, also... Благодаря. И аз искам да благодаря на Карлос Коелю за свършената работа, а и на докладчиците в Сянка. Хубава работа бе свършена с добри резултати. Имам някои принципни бележки и показаното от комисията и съвета. Относно дебата за тази агенция за информационните системи, обединяването на всички информационни системи от техническа гледна точка, Този въпрос е много важен и за бъдещите дебати, транспорта, оперативната съвместимост на базите данни. Парламентът винаги трябва да взима решение, когато се променя нещо в инфраструктурата. И така, с това даваме наистина много ясен сигнал. Не трябва да забравяме какви са рисковете, които се крият и в централизираните бази данни, и в широкомащабните системи. Аз винаги съм гледал критично на сливането на системи и централизирането на бази данни, тъй като се повишава нивото на риск за субекти, за които се отнасят данните. Това са принципните бележки, които винаги трябва да бъдат вземани предвид е, при подобен тип работа. Благодаря ви за това, което сте направили до момента. Мисля, че можем да продължим. Благодаря, госпожа Гион. Още по-накратко във връзка с похвалите за господин Коелю, защото той наистина чудесно ни държи за ръка, както беше казано, и ни води за ръка. Но, нека да кажа какво е становището на групата, която аз представлявам във връзка с правомощията на агенцията. Агенцията не цели всъщност оперативната съвместимост на данните, и разширяването на, на, на задачите. Това, разбира се, ще бъде предмет на специално решение. Е, нали, виси решението за седалището и защита на данните. Изобщо всичко това са сюжети, за които сме говорили и затова сме внесли е, изменения. Но всичко това беше до някъде и възприето в компромисните изменения и мисля, че точно за това ще можем бързо да постигнем някакво благоприятно становище по целият доклад. Благодаря. А сега госпожа Емст. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин председател. Много дискутирахме по тези въпроси. Искам горещо да благодаря на господин Коелю, защото той успя да съгласува различаващи се позиции и високо ценя това. Искам да се изкажа по два момента. Ако погледнем какво става в комисия бюджет, продължават да висят някои въпроси във връзка с анализа на разходите, бюджетното разпределение. Според мен има още работа в тази посока и трябва внимателно да проследим нещата там. Налага се да направим една пътна карта за проследяването на този въпрос. Трябва да погледнем внимателно анализите, за да разберем каква е ползата от създаването на подобна агенция. Това е много важно и трябва да наблегнем на този аспект. Второто, което искам да кажа, е интегрирането на други информационни системи. Знаете, че много говорихме по този въпрос. Мисля, че трябва да си зададем ясно въпроса. Как нещата ще се организират? Как как ще ги уредим? Дали е, тази агенция, то с каква роля ще играе тази агенция? И има ли альтернативно решение? ако агенцията не се създаде. Мисля, че трябва ясно да се определи броя на информационните системи. Това е от съществено значение. Просто ще трябва да го говорим пак. А за всичко останало, така и иначе ще, ще се обсъдят нещата и благодаря отново на докладчика. Благодаря. Други изказвания има ли? Не. Господин Коел, имате отново думата като докладчик. Искам да благодаря на всички колеги за чудесното сътрудничество по това трудно досие. Искам да благодаря на комисията за бележките, които направи по измененията на парламента. Някои от тях вече са заменени с компромисни изменения на практика и няма да има проблеми във връзка с продължението на комисията. Например, по въпроса за участието на други институции и власти. Все още остават някои проблеми. Бюджетната комисия настоява да се намалят е, разходите, е, свързани с управителния съвет. Нямам нищо против тази идея, но си давам сметка, че тук става въпрос за суверенитета и бюджетния контрол на всички държави членки. Поради тази конкретна причина, според мен не е разумно да се намали броя на членовете на управителния съвет и да не се позволи на всички държави членки да участват в него. Компромисните изменения, които направихме вчера, ще бъдат е, изпратени до всички. Всеки ще има възможност да ги разгледа и да представя своите бележки. На последно място, относно това, което каза Комисията за условията. Наистина съветът ще определи седалището. Това ще бъде визирано в самия текст. В члена, и тогава членът за условията няма да е необходим при това положение. Но все пак парламентът, комисията и съветът работят в сътрудничество. Съветът, когато вземе решение, трябва да знае какви са нашите условия, защото ако не бъдат спазени те, ние няма да се съгласим с визирането на седалището в текста. Ние се опитваме да се сътрудничим с съвета, но това не означава, че ще приемем абсолютно всичко. Ние ще приемем такова решение, което да отговаря на нашите условия. Не искаме да навлизаме в е, географска война. Ние няма да посочим според коя държава, да е седалището, но искаме то да отговаря на условията, които сме посочили. Именно поради тази причина в текста е предвиден текст специално посветен на този въпрос. Благодаря, господин Коелю. Комисията. Преди да се изкажа по въпросите, повдигнати от останалите докладчици в сянка, искам изцяло да подкрепя казването от господин Коелю за състава на управителния съвет. Това е въпрос повдигнат е, и в бюджетната комисия, която се обсъждаха измененията там. Е, е, даваме си сметка, че трябва да се намалят разходите, но както каза господин Коелю, Тази агенция си има своята специфика, която изисква всяка държава членка да е представена в управителния съвет. Защото държавите членки отговарят, ръководят процесите за управление на базите данни. Ето защото трябва да бъдат представени в състава на управителния съвет. Дали в бюджета на агенцията ще се включва разходи свързани с 6-2 или мигрирането на данни? Отговорът е не. Няма никакви разходи, свързани с която и да е било е, друга система, предвидени в бюджета на агенцията. Относно 6.2 и въздействието и върху агенцията, въпрос повдигнат от друг колега, отговорът е отново не. 6.2 няма да има никакво въздействие върху агенцията. Това не е агенция посветена на 6.2, това е агенция, която би трябвало да управлява всички налични към момента системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието и бъдещи системи. Имаме Евродак, която е в експлоатация. ВИС от юли до година ще заработи. Тя ще бъде поета от агенцията. Когато 6-2 е готова под един или друг вид, тя ще бъде поета от агенцията. До тогава комисията ще отговаря за нея. Както казах, 6.2, пътната карта за 6.2 нямат никакво отношение към агенцията. По въпроса за взаимната свързаност, разбирам притесненията, те са и наши. Ясно е, че не би трябвало да има оперативна съвместимост между базите данни без законодателят да е взел такова решение. Това е в духа и в логиката на нашето предложение. Бъдещите системи, които ще трябва или няма да се включват по оперативни причини с действащите системи, ще бъдат обсъдени едва когато се определи правното основание за системата и тогава вече съвместните законодатели ще имат възможност да представят своето становище и да преценят дали има необходимост от оперативна съвместимост. Относно анализът на ползите и разходите и пътната карта, по първи въпрос, според оценката на въздействието, много сериозно бяха поручени ползите и разходите от тази агенция. Поручени бяха всички възможни варианти препоръката в оценката на въздействието, с която сме се съобразили в нашето предложение, е, че най-економически целесообразният вариант е този, който сме възприели. Относно пътната карта, тя не би следвало да се отрази на работата на агенцията, съдбата на една или друга система не би следвало да касае по какъвто и да било начин работата на агенцията. Имаше конкретен въпрос за 6-2, мисля, че на него вече отговорих. Благодаря. Благодаря след обсъждането на измененията. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Искам да ви напомня, че имаме ориентировачно гласуване на следващото заседание на Комисията по граждански свободи 11 октомври. Това е за сега. 12.30 почти свършихме. Точка 18 е отложена. Искам да благодаря за координаторите, че приеха да отложите следващото заседание на координаторите за следващото заседание на Комисията по граждански свободи. Ако няма други неща, искам да ви напомня кои са следващите заседания. 28 септември заседание в Брюксел от 3 до 6 и половина след обед. 29 септември, заседание в Брюксел от 9 до 12.30, 11 октомври, заседание в Брюксел от 3 до 6.30 обед. Благодаря. Where is the meeting this afternoon?